Buon pomeriggio a tutti. Добро утро. Добър ден на всички. Въпреки, че нямаме представител на комисията, виждаме, че много колеги вече са в залата. Изчакахме няколко минути, така че е крайно време да започнем работа. Първата точка от дневния ред приемане на проекта за дневен ред. Колегите са имали възможност да се запознаят с предложението за дневен ред. Единственото искане за изменение, което получих, беше за обръщането на реда на точки 15 и 16, които ще се разглеждат утре сутринта. Господин Валенса поиска а, тази размяна в дневния ред, защото утре сутринта по това време има среща. Той ни помоли точка 16 да се гледа преди е, точка 15 на господин Салавракос. Господин Салавракос прие. Така че утре първо ще разгледаме точка 16 доклада на господин Валенса, след което точка 15 доклада на господин Салавракос. Имаме представители на вносителите на петиции Първата петиция е 446 от 2007. Имаме, ще имаме представител и по точка 10, по точка 20. Проектите в Букурещ, както и петиция 21. Това е от мен. Ако нямате други коментари, приемаме дневния ред в настоящия му вид. Точка 2. Одобрение на протокола от заседанието от 25 и 26 ноември 2013 и от 5 декември 2013. Има ли някакви коментари или възражения? Не. В такъв случай приемаме протоколите от тези две заседания. Доколкото разбирам, няма други коментари с което преминаваме нататък. Петиция 446 от 2007 година, внесена от британски гражданин относно правото на британските граждани, живещи в чужбина, да гласуват на националните парламентарни избори. Носителя на петицията не е тук. Госпожа Шарлот Оливера е тук обаче, тя ще го замества. Имате думата 5 минути. Благодаря ви. Аз представям Хари Шиндуар тук днес. Той много искаше да е сред нас. Той е на 93 години от дълго време се бори за тези права. През 2007 внесе петицията в парламентарната комисия по петиции, след това имахме и решение на съда по правата на човека. Миналата година, 2013 година, съдът по правата на човека реши, Съдът реши, че факта, че британски жители, които не живеят повече от 15 години в Обединеното кралство, нямат право да гласуват на националните парламентарни избори. Хари Шиндуър счита, че това нарушава правото му по смисъл на член 3 от протокол 1 от конвенцията. Хари Шиндуър внесе а, моба, а, съда по правата на човека взе предвид неговата моба, както и моба внесена от господин Дойл 5 години преди това. През май миналата година излезе решението на съда по правата на човека. Там се казваше, че няма нарушаване на правата на господин Шиндуер, защото се дава поле на осмотрение на държавите членки. Държавите членки сами могат да определят правилата, които се прилагат при избори. Това е законосъобразна цел. Държавите членки могат да определят дали дадено лице все още има някаква връзка с държавата си на происход или не. Мярката е пропорционална, казва съда, следователно няма нарушаване на индивидуалните права. Хари и аз упълномощена от негово име, както и други британски граждани, живещи в Европейския съюз, отидоха в комисията през септември и говориха директно с Вивиане Рединг – Както знаете, миналата година тя направи доста положителни коментари, които подкрепиха случая на Хари Шиндлър. Вивиане Рединг счете, че Обединеното кралство, като забранява на британските граждани да гласуват на националните парламентарни избори, след като 15 години не са живели в Обединеното кралство, та тя счита, че по този начин Обединеното кралство наказва тези граждани на Европейския съюз, които искат да упражнят правото си на свободно движение на хора. Това правило ме засяга и мен. Аз съм адвокат в Обединеното кралство, работя като адвокат. Аз се а, преместих 2000-та година в Италия. Сега съм установена там и работя като адвокат в Италия. Мога да се явявам в съдебна зала там, но имам сертификат за практикуване в Обединеното кралство. 90% от клиентите ми в Италия са британски граждани, също като мен. Те имат собственост в чужбина, живеят в чужбина, в две или три държави членки на Европейския съюз. Това правило ще се отнася и за мен през 2016 година, когато ще продължа да представлявам британските граждани. Ще трябва да обяснявам разликата между италианското и британското законодателство, но аз няма да имам право да гласувам от 2016 нататък. Много британски е, жители има извън Обединеното кралство. Те живеят в различни държави в Европейския съюз. Та след срещата с Европейския комисар, комисара заяви, че ще предприеме каквито е, мерки се налагат, както това е, се налага по смисъл на европейските правила, за да може да се успори правилото, което е дискриминаторно. Хари Шиндуар би искал да ви благодаря за това, че го поканихте тук днес. След 7 години след като внесе петицията, обикновенно не отнема толкова дълго време петицията да стигне до вашата комисия, но той осъзнава, че решението на Съда по правата на човека от миналата година и изказването на Вивяне Рединг изведоха на преден план неговия случай. Сега е много по-важно за британските е, граждани, които най-вероятно ще трябва да участват и в референдума, който се предвижда от 2015 година. Както знаете, ще има референдум за това дали Обединеното кралство да остане или не в Европейския съюз. Хора като мен и Хари Шиндуър няма да имат право да гласуват в подобен референдум а ние имаме пряк опит в начина по който свободата на движение в Европейския съюз, която се дава на европейските граждани, действа на практика. И ни, нашия глас няма да се чуе на референдума за това дали Обединеното кралство да остане или не в Европейския съюз. Това а, засяга също и други държави. Други пет държави членки Германия, Ирландия, Дания, Кипър и Малта също ограничава до известна степен правото на гласуване на а, техните граждани, ако те напуснат страната. Някои хора след а, определено време действително губят връзка. Хари Шиндлър, например, няма право да гласува в Обединеното кралство, защото е пребивавал почти 30 години в Италия. Извинявам се, Загубих си мисълта. Та, е, Хари Шиндлър няма право да гласува, което е дискриминаторно поведение. Той няма право да гласува в Обединеното кралство, но няма право да гласува и в Италия. Обединеното кралство и Европейския съд по правата на човека твърдят, че той има избор, може да стане италиански гражданин, ако желая да гласува в държавата, в която живее а той бе ужасен от това изказване. Националността е първата връзка, която имаме с определена държава, култура, политически свят. И сега Захаре Шиндуар тази връзка се късва италианските граждани имат право да гласуват в страната си на происход. Но Хари Шиндвър също желае да гласува в държавата, от която произхожда, защото всеки в един момент може да реши да се върне от там, откъдето е тръгнал. Британските граждани и други граждани от други националности приканват правилото да бъде преразгледано преди следващите избори в Обединеното кралство през 2015 година и преди евентуалния референдум, на който бихме искали да гласуваме. Приканваме Комисията по петиции да използва всичките си правомощия. Приканваме Европейската комисия и Европейския парламент да преразгледат това правило, да внесат а, вод, а, за да може ние гражданите да знаем какво точно може да направи парламента делото може да бъде прехвърлено и в Европейския съд в Люксембург. Знаем, че много рядко Европейската комисия сама се отправя към съда на Европейския съюз, но в този случай има и явна незаконна дискриминация към гражданите, които са упражнили правото си на свобода на движение на хората. Така че случай е спешен. Благодаря. Благодаря. А сега господин Васци от комисията. Благодаря, госпожо председател. Да, както каза представителката на вносителя на петицията, комисията знае за този проблем и това нарушаване на правата. В настоящия момент няма държава, която да позволява на гражданите си, които живеят на територията на друга държава, да гласуват за национален парламент. Това по принцип е така за всички държави и не а, съответства на това, което ни разбираме участие в а, демократичния живот. Едновременно с това, нека да напомним, че организирането на национални парламентарни избори е извън законодателството на Европейския съюз, така че ние не можем да се намесим там. От 2010 година насам комисията стартира една дискусия с държавите членки, с заинтересованите страни по този въпрос и в доклада за гражданството през 2013 година комисията най-накрая предлага че ще намери някакъв начин да се позволят на гражданите на дадена държава, които живеят на територията на друга държава, да гласуват в национални избори. Така че нека да кажа, че съвсем скоро ще получите, ще има публично оповестяване на този документ, може би в близките няколко седмици или месеца. Това е, което мога да ви кажа. Благодаря. Eh, Благодаря на представителя на комисията. Някой от колегите желая ли да вземе думата по тази точка? Явно няма желащи. В такъв случай мога да кажа, че проблема с тази петиция явно е познат на комисията. Комисията видимо вече изрази своята позиция и тъй като ние нямаме право да се намесваме, тъй като а, тази това е всъщност национална компетенция, тъй като подобни общи избори зависят от националните законодателства, можем само да се радваме за инициативата, стартирана от комисията госпожа Рединг. Защото наистина става въпрос за вид нарушаване на човешките права по фундаменталната харта за човешки права, а именно да се, да, да, да се даде възможност за упражняване на правото на гласуване. И като си имам предвид инициативата на комисията, можем да запазим петицията отворена и се надяваме, че работата на господин Шиндлер от 20 на години самичък в окопа си, така да кажем, ще бъде възнаградена и можем само да насърчим госпожа Рединг да работи по-бързо в тази насока. Оставало ми отворена петицията и това е което ще кажа. Ако колегите имат някакви възражения, няма явно. Благодаря в такъв случай на госпожа Оливер. Благодаря за представенето на петицията на господин Шиндлер. Още веднъж повтарям, петицията остава отворена. Ще изпратим едно писмо на комисията и на госпожа Рейджинг, за да насърчим за работата им. Следваща точка от дневният ред. Петиция номер 6, а именно 1138 от 2012, внесена от гръцки граждани относно от името на централните и северни гръцки автобусни линии относно дерегулирането на автомобилният пътнически транспорт. Носителят на петицията не е тук, така че ще изслушаме директно Европейската комисия. Давам думата на господин Мико. Благодаря. А, вече имаше отговор на комисията през 2013 година. Ние уведомихме парламента, че гръцкото правителство вече предприе нужните стъпки за либерализиране на пазара. Уведомихме парламента също така а, относно данъчните облегчения за които говори петицията, че комисията вече проучва въпроса. На 1 октомври 2013 година Гърция прие закон, рамков закон, за либерализирането на регионалният автобусен транспорт в страната. И няколко седмици след това приключихме разследването, свързано с данъчните облегчения за частните превозачи. Що се отнася до Генерална дирекция конкурентоспособност, ние не, открихме никакви нарушения на правилата. Благодаря. Thank you. Благодаря. Някой иска ли думата? Никой явно не иска думата по тази точка. Господин Салавракос? Благодаря. Вносителят на петицията явно не е получил подкрепа. Явно професията му е либерализирана, доколкото добре разбирам от комисията. И смятам, че можем да спрем до тук. Колегата Салавракос иска да приключим с разглеждането на тази петиция и да я прекратим. Добре. Има ли възражения от страна на колегите? Видяхте историята на тази петиция. Явно комисията е провела разследване относно изказването на въпросният гръцки гражданин и на този етап, както вече разбрахме, гръцкото правителство е предприело мерки за либерализиране на сектора. Това са мерки, които отговарят на исканията на носителя на петиция, така че бихме могли, така както каза господин Салавракос, да приключим разглеждането на тази петиция и се надяваме, че чрез мерките, предприяти от гръцкото правителство, проблемът, ако наистина е имал такъв, е решен. Стигаме до точка 7, петиция 711-2012 от полския гражданин Мариуш Мияско. От името на правната кантора, канцелария Прауни Виген, относно тълкуване на някои разпоредби на регламент 1071 от 2009 на Европейския парламент и на съвета за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване на професията автомобилен превозвач и с отмяна на директива 9626. Петицията казва, че полското правителство не спазва правилата. Носителят на петицията не е тук. Давам думата на представителя на комисията. Пронунча импосибиле. Spero ге. Yes. Ева Пташинска. Um, thank you very much, uh, Mr. Um, for giving me the floor. Благодаря за това, че ми дават е, думата. вносителя на петицията или съответно правната кантора, която го представлява, не говори за никакво нарушение на общностното законодателство от страна на Полша. вносителя на петицията е просто не е съгласен с текста в приложение четвърто, казвайки, че то не е достатъчно а, а, ясно. Въпросното приложение 4 представлява а, списък на най-сериозните нарушения на правата на Европейския съюз. Този текст не отразява дословно това, а, а, което е записано в а, а, базисното законодателство. И както сме записали ние просто поясняваме какво, как трябва да се разбира въпрос на анекс 4, а именно в а, а, контекста на регламент 1071 относно достъпа до професията автомобилен превозвач. А, този регламент действително не се споменава а, а, директно а, в. А, текста, до който се отнася петицията, в текста на приложение четвърто има препратка към общностното законодателство относно достъпа до професията автомобилен превозвач. Прави се препратка към регламент 561 2006 година относно времето за управление и прекъсванията по време на работа и периодите на почивка. Точка 1А и Б от приложението положение четвърто трябва да се разбират в контекста на разпоредбите на регламент 561. Благодаря ви. Някой да иска думата? Няма никой, който да иска думата по тази петиция и по исканията на вносителя и. Тук всъщност става дума по-скоро за коректното тълкуване на а, а, разпоредбите. Тук ще чухме изказването на представителката на комисията а, и смятам, че след като чухме нейните думи, можем да затворим петицията и можем да предадем на вносителя на петицията или съответно на кантората, която го представлява, становището на комисията защото а, това изложение на комисията всъщност казва как трябва да се а, тълкува приложение е, четвърто. Ако нямате възражения срещу това, а, Предлагам да предадем на вносителя на петицията тълкуването, което предложи комисията, с което да закрия петицията и да предам на секретарията задачата да е, изпълни това наше решение. Е, преминаваме към точка 8, петиция 21-2013 година, внесено от Джон Савич с британско гражданство, относно прекомерно високите разходи на, на парка за оползотворяване на отпадъци в Алертън. Комисията получава веднага думата, тъй като вносителят не присъства. Заповядайте, имате думата. Тази петиция засяга въпроси, свързани с а, околната среда, обществените поръчки и държавните а, субсидии. Той засяга работата на три генерални дирекции. Аз представлявам генерална дирекция околна среда и за това ще говоря за тези аспекти на петицията, след което думата ще вземат моите колеги. А, първо, проекта, до който се отнася петицията се отнася до един а, а, инсинератор заедно с съоръжение за механично разделяне на отпадъците. доколкото ние знаем, все още не е издадено разрешение за строителството на тези съоръжения. Второ, петицията се отнася до иерархията на отпадъците и рисковете, свързани с тяхното изгаряне. За съжаление, сметищата в е, е, Обединеното кралство са такива, че 49% от твърдите отпадъци се съхраняват на а, е, такива. 12% от тези 49% се изгарят в инсинератори. Само за сравнение, 12 страни членки изгарят повече отпадъци, отколкото Обединеното кралство. Дания начало на този списък с 54% от е, твърдите отпадъци, събирани в е, общините. Принципа за иерархия на отпадъците с изгаряне с възстановяване на е, енергията в някои случаи се явява оптималната опция за третиране на отпадъците, подчертавам при нерециклируеми отпадъци. Е, съгласно информацията, с е, която е, разполагаме, Обединеното кралство не надхвърля установените норми. В заключение, проектът, за който става дума в петицията, продължава да бъде развиван. Най-вероятно ще има оценка за въздействието му върху околната среда. А, ще следим дали той се съобразнява с изискванията на законодателството и доколко изграждането на планираните съоръжения ще засегнат човешкото здраве и здравето на животните. Господин Силва има сега думата. Носителя на петицията повдига два основни въпроса, свързани с процедурите за възлагане на договора. Не е, е предоставена първоначално достатъчна информация според вносителя на петицията, което най-вероятно е обезкуражил някои потенциални кандидати. Вносителят на петицията казва, че договора се отнася само до битови отпадъци, а не както по-късно в предмета на договор са посочени друг вид строителни промишлени отпадъци. Ако а, погледнете а, самия договор, а, има текст, който очевидно а, обхваща а, и индустриалните и строителните а, а, отпадъци. Ние смятаме, че Стопанските субекти, които биха проявили интерес към подобен договор, не са били обезкуражени от начина по който той е бил формулиран. Що се отнася до срока на действие на договора 25 години, приложимата директива 2017 не предвижда максимален срок на договорите за обществените поръчки, така че ние не констатираме никакви е, нарушения. И накрая искам да спомена факта, че вносителя на петицията е, поставя под въпрос избора на техническото решение и закупуването на изключително скъп е, инсинератор за изпълнението на този договор. Закон за обществени, законодателство за обществените поръчки не третира въпроса на това какво да бъде закупено, а въпроса за това как то да бъде закупено. Благодаря ви. Някой да иска думата? Господин Яр. един уточняваш въпрос е, към е, комисията, тъй като е, аз от личен опит знам, че третирането на отпадъците, свързането с тях разходи много вълнуват гражданите гражданите твърдят, че плащат твърде много и се опасяват, че по този начин фирмите просто се обогатяват Що се отнася до срока на договорите, трябва да се направи или трябва да се направи разлика между това дали става дума само за събиране на отпадъците, за което може да бъде сключен по-краткосрочен договор, но когато става дума за изграждане на инсинератор, със сигурност е, трябва да се заложи един по-дълъг срок на действие на договор. Не можем да заложим срок само от 5 години, да закупим съоръжението, след което да се провали цялата инвестиция месец и да се превърне в а, руина. И в тази връзка е и моя въпрос към а, а, комисията. Ясно ми е, че е, е, всяка община сама може да определя каква е нейната концепция за третиране и изгаряне на отпадъците. Ясно ми е, че всяка страна членка може да реши на кого да предостави тази задача. Но въпросът ми е, от е, ваша гледна точка е, е, нарушени ли са някои и директиви за обществените поръчки? Ако кажете не, можем да затворим петицията. ако кажете да, а, да, трябва да видим. Но за мен, за мен този въпрос е най-важният. Има ли нарушение на директиви или няма? Благодаря. Точно това казах току-що. Ние не открихме никакво нарушение е, на приложимото законодателство за обществените поръчки, което е директива 2004-17. Е, е, В такъв случай аз предлагам да затворим петицията, да информираме вносителя на петицията защо го правим, а ако вносителя на петицията има някаква допълнителна информация за нарушение, може отново да се обърне към нашата комисия. Bueno, yo estoy de acuerdo con el colega que Съгласен съм с господин Яр и предложението му да затворим петицията. Две оточнения, ако позволите. Ако приемем, че е изпълнена административната процедура, това ни казва комисията, то тогава остава въпроса с 25-те години. Доста обезпокоителен е този момент. Не мисля, че имаме договор с което и да е предприятие, който да въжи 25 години. Поне за мен е доста очудващо. Идеята за инсинератора също не ни се нрави от енергийна гледна точка – още нещо, което доста ме очудва. Там, където вносителя на петицията разглежда разходите, се питам каква е средната стойност на цените на пазара. Много често у нас се изправяме пред именно този проблем. Каква е цената? Защото тази цена се плаща от потребителите. За да имаме добро управление на отпадъците, адекватно управление на отпадъците, се нуждаем то да бъде комбинирано и с съответните економии. Гражданите не винаги плащат цялата стойност на опозотворяването на отпадъци. Но все пак е важно да знаем каква е средната стойност. Най-добре би било, ако цената бъде сведена до нула. Така или иначе, цените са по-високи от средните на пазара. Какво е в такъв случай предложението за добро управление на отпадъците? Но иначе съм съгласен с господин Яр, тази петиция трябва да бъде затворена. председателката. Не виждам някой друг да иска думата. В такъв случай искането за затваряне на петицията. Бе прието радушно, както виждаме, така че то се одобрява. Въпреки това обаче, Остава един малък проблем, както помена колегата преди малко, проблема с дълги, дългосрочните договори. За нас също беше интересен този момент, но ако не се лъжа, Европейския парламент няма правомощия в тази област, така че нямаме действително нарушение. Петицията обаче може да бъде затворена. Мисля, че това е решението, което ще вземе. Можем да пишем на вносителя на петицията, за да го уведомим за причините, поради които сме решили да затворим петицията. Преди малко забравих да ви кажа, че колегата Мак Милан Скотт искаше да вземе участие в дискусията по тази петиция. По ред причини обаче колегата не може да присъства сред нас, за което се извинява. Преминаваме към следващата петиция 0768 от 2012 година, внесена от Ана Мартина Варела Вело с испанско гражданство. Петицията се отнася до плановете за действие за открит добив на злато в община Кабана в Галисия. Нека да чуем вносителя на петицията за 5 минути. Благодаря ви. Ние не бихме искали тази а, мина да види бял свят. Аз идвам от Коркоесто в Галисия, който в а, момента се използва от една канадска фирма Edgewater Exploration. Говорим за мина на 140 метра от реката, която е защитена зона за птиците. Водите на реката се вливат в един водоем, който също е в Натура 2000. Говорим за изключително голямо биологично богатство, въпреки това обаче мината получи одобрение. По-настоящем проект е прекратен поради финансови причини. Изключително обезпокоителна обаче е оценката, която бе направена 21 декември 2012 година във връзка с последиците за околната среда. Говори се за унищожаването на 392 хектара ам, гори и за това а, приканваме да ни помогнете. По-голямата част от жителите на нашето село считат, че не са защитени, че техните интереси не се защитават от испанските власти. това ние а, самите решихме да направим всичко възможно, за да може мината за добив на злато да не бъде експлуатирана. Бихме искали да защитим този регион, който ни е изключително скъп. Нашият живот е пряко свързан с земята. Ние сме наследници на тази територия. Бъдещето е несигурно и за това трябва да защитим нашия регион, както за нашето поколение, така и за следващите. Много поколения вече са живели на тази земя и ще продължат да живеят там благодарение на а, горите в Куркуесто. Ние също плащаме данъци и социални осигуровки. Живеем благодарение на тази гора. Тя ни позволява да преживеем, като по този начин си изкарваме хляба и можем да платим и вноските си за социално осигуряване. Много а, други свързани с гората проблеми възникват, като например а, рибните продукти. Имаме и много производители, а, които се занимават с отглеждането на овошки. Получаваме помощи от Европейския съюз. Всички инвестираме обаче в модерна технология, за да може да развием и туризма а, в нашия регион. Всички тези дейности са важни за семейните ни доходи. Туристите идват заради чистотата на плажовете у нас, за да е, опитат рибните продукти, както и местно произведените е, плодове и зеленчуци. Всичко това е поставено под заплаха с настоящия проект. Всяка година идват орнитолози, за да може да преценят е, а, дали условията се променят за птиците. Ако тази мина види бял свят, горското производство ще а, приключи у нас, защото всичко ще се насочи към Китай. Марокко и Турция, както и Бангладеш. Не може просто ей така да се заличи е, всичко, при положение, че ние дори получаваме помощи от общата селскостопанска политика. Всичко ще се покрие в прах заради е, експозиите, които ще се правят в е, мината. Така че тази този проект за мина е напълно несъвместим с нашите дейности. Да не забравяме, че мината ще се намира в близост до река, която тече в рамките на 3268 метра. Освен това ще се използва арсеник и цианит, което противоречи на идеята за опазване на околната среда. Годишно се разходва милион разходват милиони и половина кубични метра вода, ако се преустанови или се попречи на потока на реката, то тогава това ще се отрази на река Анион, което от своя страна ще има големи е, екологични последици. Над 250 души подписаха петицията. По причините, които изброих, бихме искали да се сложи край на този проект. Председателката, ако обичате, госпожо, бихте ли могли да говорите по-бавно? Да, така казвах, че не трябва да се приема подобен проект. Благодаря. А сега думата има госпожа Ана Миранда Пас да представя и втората петиция по същата тема. И забравих да спомена. Това е в началото на сесията. Заповядайте. Gracias, президента. Quiero, en primer lugar, agradecer la, la confianza. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за гласуването доверие. Благодаря също и на колегата, благодаря и на платформата за защита на нашия регион. Виждате доклада, който е доста изчерпателен и който е изготвен от един, от много, един много престижен университет, а именно Сен-Жан де Компостела, относно тази мина. Мисля, че всъщност се минимизира и подценява ефекта на арсена и на цианидът върху хората, както и върху околната среда. Както го казва вносителят на петицията, мината ще унищожи хектари земя и а, флора и фауна. Всичко това е описано детайлно в а, петицията. Ще има много тежки последици, както върху гора, горите Болова, така и върху здравето на хората. Над 250 хиляди души са подписали петицията. Виждате а, желанието на хората в каква посока върви. Мисля, че хората осъзнават много добре, хората в Галиция като цяло, а, какви ще са ефектите от тази златна мина през 2012 и 2013 година. Привлякох вече веднъж вниманието върху този проблем. Искахме да се говори на европейско ниво. Е, имаше много подобни случаи с мини, където са използвани подобни химикали и резултатите са плачевни. Тук става въпрос за канадска а, компания, която присъства в много държави. Тази компания всъщност винаги казва едно и също в своите доклади за опазване на околната среда. Де-факто докладите просто са едни и същи, те са копирани без въобще да се прави конкретна индивидуална оценка. Е, но ние работихме съвместно с научната област, е, с, научната, с учените в региона и с е, науката и съответно видяхме какви са истинските последици, които ни чакат. Населението си дава сметка и се противопоставя на мината. Но нека да ви кажа, че това не е проблем само на Галиция, това е европейски проблем. И за това напомням на Европейската комисия, че трябва да имаме европейско законодателство. Още през 2010 година има резолюция на Европейският парламент за използването на ам, цианид и други опасни вещества при, обраб... из... при минната обработка. И именно за това ние трябва да поискаме а, преразглеждането на директивата, която съществува за вредите върху околната среда, подобно от, подобни мини трябва да бъдат спрени и да бъдат включени от Анекс 2 в Анекс 1, защото нека да напомня, че тази мина не би трябвало и не може да се използва с тези химични вещества. Ако, не, ако тази мина се разработва, но без въпросните химични вещества, няма да има опасност както за хората, така и за околната среда. И, съответно, тя ще спазва конвенцията от Орхус. Благодаря. Госпожа Мендрагал. Благодаря. Добър ден, дами и господа. Европейската комисия през март 2013 година в писмено комюнике поиска допълнителна информация по проекта от Испания, а също и доколко той е съвместим с е, общностните директиви. Комисията получи доклад, отговор от а, испанските власти е, доклада е от е, регионалната ние клон на Министерството по околната среда. Проектът на, за Конквесто не е бил разрешен. Напротив, дори най-вероятно испанското правителство ще се противопостави офици... на тази е, мина и нейното създаване. И ако ще има някакви нови стъпки, те ще са свързани с процедура по опазване на околната среда. Така че според Европейската комисия няма нарушение на европейското законодателство за околната среда. Благодаря. Благодаря казва председателката. Господин Санчес има думата сега. Микрофон за оратора. Искам да приветствам представителките на вносителите на петиция Ана Мартина и Ана Миранда. Те ми помогнаха много. Мисля, че е съвсем законно да се внесе такава петиция. Ясно е, че при подобни економически дейности не можем да позволяваме всичко. Ние. Знаете, в Финландия, в Швеция, в Исландия, в Канада съществуват подобни мини открито но така че аз не съм 100% против всички мини, но трябва да се спазва законодателството. И когато има един проект, какъвто и да е той, било то в Европейския съюз или в Галиция и по-специално случая Коркоеско, особено когато пък той се намира близо до защитена зона на Натура 2000, трябва да се направи подробна оценка за опазване, за да се гарантира опазването на зоната, както и на хората. Комисията на времето каза, че е, е в процес на искане на информация от испанските власти. И сега комисията ни дава информация, която до сега не ни е давала и не ни е, не, не ни е дадена тук в текста, именно, че властите на Галиция предвиждат да откажат разрешително на мината. Ако наистина се гарантира подобно, подобен отказ, мога да поискам от вносителя на петицията да оттегли петицията. Но аз предпочитам да запазим петицията отворена, докато се публикува този отказ за разработване на мината. Мисля, че в само в този случай вносителите на петиция могат да теглят петицията. А иначе трябва да се иска от комисията становището й и а, да, на този етап ние нямаме окончателна информация, така че петицията трябва да бъде запазена, отворена и да изчакаме да видим наистина какво е а, становището на испанските власти. Само така могат да бъдат удовлетворени вносителите на петицията и ако се даде разрешение на мината, трябва да се види дали тази мина спазва европейските директиви. Благодаря. Благодаря и аз на относителите на петиция. Благодаря, че ни привлякохте вниманието. Нямам допълнителна информация, дадена ми от Европейската комисия. Не знаех за това, което току-що ни каза Европейската комисия, а именно, че явно проекта ще бъде спрян. Така че регион Галисия трябва да ни даде допълнителна информация и ще избегнем по този начин да губим време и да нанесем евентуално необратими щети върху околната среда и хората. Нека да не забравяме че ако се разреши неправомерно обработката и разработването на тази мина с арсени и с цианид, това ще унищожи хектари, пасища, гори, рибни ресурси. А, ние още през 2010 година казахме в Европейския парламент, че сме против използването на цианид при подобни минни обработки. Съгласен съм с господин Санчес Преседо, въпреки факта, че компетентните органи не са обявили окончателно своето становище и въпросният отказ, трябва тази петиция да остане отворена, за да сме сигурни, че е, ще следим въпроса и че Европейската комисия, Европейския парламент, е, всички ние ще бъдем заедно с е, вносителите на петиция и да избегнем подобни експлоатации да се случат където и да било на европейска територия. Мисля, че решението на регион Галисия е добро и надяваме се това да е окончателното им решение. Благодаря. con, tanto con Antonio Sánchez Procedo como con Billy Meyer en las valoraciones. Съгласен съм с Вили Майер и с колегата Преседо, значи с Преседо за анализа на ситуацията. Не можем всичко да правим само в името на економическото развитие. Особено когато има а, такова унищожаване на традиционния начин на живот на зоната. Това е неприемливо. Считам, че трябва да гарантираме оцеляването на поколенията, а економическото развитие ще трябва да бъде под друга форма, не с златна мина, която ще позволи економическо развитие за няколко години, а после ще донесе до разруха. И се надяваме, че местното правителство ще отхвърли идеята за тази мина и се надяваме не просто да го отложи и след няколко месеца или няколко години пак да се появи въпросния проект. Не, надявам се да няма пак такъв проект след няколко години. Много пъти се е случвало така при някои проекти, които срещат отпор. Виждате, социалната подкрепа към петицията е много голяма въпреки че хората понякога са евроскептични и смятат, че Европа не е полезна. Виждате, че те се обръщат към нас, така че ние трябва да покажем сега, че наистина сме тук, за да ги защитаваме, защото наистина репутацията ни не е блестяща. Така че петицията трябва да остане отворена и да изчакаме да видим какво ще е окончателното решение на властите в Галисия. Още веднъж оставяме петицията отворена. Господин Милан Ман. Благодаря. Este tema. Yo lo que quisiera decir, en primer lugar, es que tanto las autoridades españolas това не е първата носителка на петиции, която ни занимава с тази тема. Испанското правителство и правителството на Галиция са напълно наясно, че рисковете и негативното развитие а, на мините трябва да бъдат ограничени. Едновременно с това испанското, галисийското и европейското законодателство са такива, че има изисквания за опазване на околната среда. Представителката на Европейската комисия вече ни каза, в пресата също така а, има информация за това, че през октомври, т.е. преди 3 месеца, Галисийският министр-председател каза, че проекта няма да бъде изпълнен през юли 2013 година обаче. На фирмата беше казано, че не се спазват съответните економически и екологични изисквания и фирмата е, е помолена да финансира проекта с поне 25% собствени средства. Останата част от средствата била а, осигурена. През септември 2013 година екологичните, техническите, обществените изисквания не бяха изпълнени и за това поръчката беше анулирана. Сега предстои да се модифицира просто окончателното решение е, за фирмата. Медиите в е, Галиция и испанските е, медии също така смятат, че не е правилно този проект да не получи разрешително. Смятам, Е, че е, е, са били спазени всички разпоредби. Ще се използват обаче цианит и арсен. Знаем, че само в 3 от всички 28 страни членки цианида е забранен. Много неща се казаха, но сега е още нещо. Е, бъдещото съоръжение за пречистване на отпадните води също не разполага с всички необходими разрешителни е, и трябва да се извърши е, проверка съгласно регламент 16 от 2002 година. Трябва също така да се спазят изискванията за възстановяване на околната среда след приключване на добива и така нататък. Е, не искам да започвам полемика, но според мен някои въпроси продължават да бъдат е, отворени няко, за някои дейности трябва да се направи овоз, но по принцип този проект не бива да се е, изпълнява. Това не трябва да се забрави. Е, оценка на въздействието върху околната среда беше извършена съгласно всички изисквания. Е, господин Санчес Преседо е, също, също го каза и можем да изчакаме окончателното решение. До тогава да оставим петицията отворена. Следващия оратор. Господин Миан Мон се изказа много, много ясно. Ако няма разрешителни, не се издадат разрешителни, а, а, случая приключва. Мисля, че посланието е ясно. Няма какво повече да добавим. А, и накрая ще дадем думата на вносителката на петицията. Благодаря ви от името на вносителите на петицията и на а, цялата платформа от протестиращи организации. А, много се радваме, че проекта няма да бъде осъществен. А, Петицията може да бъде оставена отворена по различни причини. Първо, е, поради оценката върху въздействието върху околната е, среда, можем да се върнем към нея в един малко по-късен момент, за да не стане така, че проекта да бъде е, приведен в изпълнение на един по-късен етап. Освен това, още не е казана цялата истина за нещата. Проектът до този момент не е осъществен, защото липсват парите и оценката на въздействието върху околната среда не отразява факта, че в близост до мястото има защитени местообитания учените а, от университета в Сантьяго, един от най-реномираните университети в това отношение, също а, а, засягат а, този въпрос. Ние не сме против економическото развитие, ние сме против такива мегапроекти. И тъй като този проект е европейски проект, трябва да се спазва забраната за използване на цианит от 2010 година. Тази забрана се спазва, каза се, само в три страни членки, но цианида като цяло трябва да бъде забранен. А, има а, много важни научни изследвания относно това колко е опасен цианида. да за тази петиция, както и за останалите подобни, искам да ви препоръчам да ги оставите отворени, докато бъдат решени всички въпроси, т.е. за следващите 5 години. Няма други желаящи да се изкажат. В такъв случай благодаря. Благодаря на комисията, благодаря на вас за предоставената а, информация. Петицията ще остане отворена поради причините изложени в дебата. Благодаря на вносителките на петицията за интересния дебат. Благодаря на комисията. Следващата точка от дневния ред е петиция номер ето точка 10, петиция 95 от 2012 година, внесена от Хулио Мартин Деохенио Манглано с испанско гражданство от името на асоциация ЕКВО. Това всъщност са две петиции, обединени в една точка. Едната петиция е от ЕКВО а другата от а, а, Валдеморо в присъствието на вносителя на петицията. Сега ще бъде разгледана тази петиция. Господин Карилио, имате дума. За комисион. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми членове на парламента, като представител на асоциацията ЕКО, и на Асоциацията екологисти в действие се обръщам към вас, за да изразя нашето възражение срещу а, проекта за станция за пречистване на отпадъчни води в Велдеморо и Симпосуелос. Това противоречи на една от директивите на Европейския съюз, тъй като територията се намира на територия вписана в Натура 2000. много от настоящите а, канализации в а, Валдеморо ще бъдат заменени и ще се пристъпи към изграждането на нова пречиствателна станция. Ние не бихме могли да приемем да не се вземат предвид рисковете за човешкото здраве. не можем да приемем и да не се спазва европейското законодателство. Ако този проект продължи, дами и господа, ще се унищожи много специфично местообитание. Изобщо не можем да говорим тук за компенсаторни мерки. По правни причини не е възможно да се е, извършат такива компенсации. 85% от парцелите, които ще бъдат заети от пречиствателната станция, са парцели, които са защитени. Така ще се накърни по необратим начин площ, която е в Натура 2000. Дори нашето Министерство на околната среда е вписало лично тази площ, тези парцели в Натура 2000. Носителите на петицията считат, че проекта не е бил обект на ОВОз. Не можа да се стигне до конкретно измерване на риска в случая с пречиствателната станция в Валдеморо. Съгласно правилата, две години изтекоха от вече направената оценка, затова по-настоящем трябва да се направи нова такава. Има, в тази област има много характерни местни а, растения, които също са включени в Натура 2000. Други растителни видове, които се срещат само там, също са застрашени. Заключение – Бих искал да подчертая, че този проект може да се реализира на друго място. Някъде, където екологичният отпечатък ще бъде по-малък. Други територии бяха предложени в рамките на проучвателния период, но те бяха отхвърлени. Струва ми се, дами и господа, че е възможно да се намери приемливо решение. Все още имаме време, тъй като строителните работи все още не са започнали. Бих искал да благодаря на всички членове на комисията за интереса, който проявявате към нашата петиция. Ако няма достатъчно елементи, които да ви позволят да отхвърлите изграждането на станцията на тази територия, то тогава ние бихме искали да поканим делегация от депутати, която да дойде на място, за да предоставим допълнителна информация, ако се нуждаят от такава. Председателя. Благодаря, господин Рамос от Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател тук имаме две петиции от 2012 година, които се отнасят до проект за станция за пречистване на отпадъчни води в Мадрид. В петиция 95 става дума за отрицателните последици от изграждането на станция за пречистване на отпадъчни води в Валдеморо. Като във втората петиция се вземат предвид също защитата на птици. В петиция номер 0282 се говори за изграждането на инфраструктура за преработване на отпадъчните води в Валдеморо и Симпосуелос. В канала Изабел 2. Европейската комисия получи искане за провеждане на а, разследване. Ние се обърнахме към компетентните испански власти, за да получим потвърждение на фактите, а, доведени до нашето знание от вносителите на петицията. Искахме да видим и как стоят нещата с а, европейското законодателство. Директивата 91 от 2012, както и директивата за местообитанията и директивата за птиците, са релевантни в този случай. Съгласно член 6 на директивата за местообитанията, въпросните територии трябва да бъдат подложени на оценка на въздействието. Проектите може би са необходими, за да се спазят други а, директиви, като например директивата за а, градските отпадъчни води. Европейската комисия обаче а, работи на няколко фронта и следи за спазването на европейското законодателство във всички отношения. През 2013 година Обменихме доста информация с испанските компетентни органи, изпращахме въпроси, получавахме отговори. Като всеки път обаче беше необходимо да изискваме допълнителна информация. Или накратко казано, във връзка с пречиствателната станция в Валдемора, Валдеморо, извинете, там бе направена оценка на въздействието. Тя беше задължителна. Направи се оценка на пречиствателна станция, която ще бъде доста голяма. Тя ще обслужва 400 000 жители, така че в това отношение оценката беше направена. През октомври 2011 година бе публикувана тази оценка бе публикувана декларацията за въздействието върху околната среда, през декември беше публикувана цялата оценка. Бе изготвен доклад в следствие на оценката на въздействието върху околната среда. Получихме копия от този доклад и в този контекст проучихме последиците върху Натура 2000. Пречиствателната станция не е на територията на Натура 2000. Това обаче не е единствената причина, която да ни накара да приемем този проект. В декларацията за въздействието върху околната среда се предвиждат конкретни мерки, за да се намалят отрицателните последици на проекта върху територията, която е вписана в Натура 2000. Така, например, се предвижда изграждането на а, канализационна мрежа, канализационна мрежа, която да, действително преминава а, през територията на Натура 2000. А, говорим за някъде около 2000 метра. Предвидени са обаче конкретни мерки, които ще намалят отрицателните последици. Бяха ни предоставени обяснения и за ам, това, защо са отхвърлени останалите а, места, които са били предлагани от вносителите на петицията за изграждането на пречиствателната станция. Испания твърди, че другите предложения са били отхвърлени, защото въпросните територии са се намирали на по-голяма височина, което от своя страна е щяло да изисква използването на помпи, което от своя страна пък е щяло да доведе до увеличаването на общата себестойност на проекта. Разгледахме също риска върху флората и фауната. Както казаха вносителите на петицията, говорим за видове, които не влизат в а, а, директивата за местообитанията. Тези видове са защитени по смисъла на испанското законодателство, но не и по смисъла на европейското. Та в заключение, по случая за Валдеморо, Европейската комисия не е установила нарушаване на европейското законодателство. А по втората петиция преработването на отпадъчните води на Водеморо и Симпосуело с петиция 0282. Тя е свързана с приложение 2 на директивата за оценка на въздействието на околната среда. Испания е направила скрининг, разгледала е всеки един отделен случай, за да може да установи дали е изпълнимо осъществяването на овоз във всеки конкретен случай. Испания е стигнала до заключението, че не е необходимо да се прави овоз за всеки един отделен случай. Испанските компетентни органи ни уведомиха, че станцията, канализационната мрежа ще се намират далеч от сухоземен път, което от своя страна ще сведе до минимум отрицателните последици върху тези зони и тези вписани в Натура 2000. Все още не е започнало изпълнението на проекта. Предвижда се тръжна процедура, предвиждаше се тръжна процедура за края на 2013 година. накрая, не се предвижда европейско финансиране, нито пък кредити от Европейската инвестиционна банка. След като прегледахме внимателно всички елементи в досието, решихме, че не можем да стигнем до заключението, че европейското законодателство е нарушено. Благодаря. Благодаря. Има ли желащи да вземат думата? Заповядайте, господин. Благодаря, господин председател. Благодаря на вносителите на петицията, които са днес тук. Обръщам се директно към комисията. Ако правилно съм разбрал, вносителите на петицията посочиха, че тази декларация по ВОЗ е стара – и че от общностната гледна, от общностна гледна точка това ще има последици. Имате ли коментар тук относно давността на ОВОС? Да, благодаря за въпроса. От, общност, от гледна точка на общностното право няма последици, защото директивата не предвижда минимален или максимален период на давност на декларацията или дори на доклада по ВОЗ. И а, някои законодателства на някои държави членки фиксират подобни а, срокове на давност, такъв е случай и с Испания. Но няма юридически последици относно прилагането на директивата. Със сигурност това е допълнителен аргумент, който си дават властите, занимаващи се с околната среда при подобни случаи. Те просто искат да видят дали е, не е имало промяна на приложеното поле на Натура 2000 и други. Друг въпрос относно альтернативите, които предлагат вносителите на петиция. Казахте, че предложените петиции, са, альтернативи, извинете, са били проучени и отхвърлени, защото е трябвало да се помпи вода а, и че това ще да струва по-скъпо. Това е економически аргумент. Успяхте ли да видите каква е всъщност реалността за този аргумент комисията. Директивата изисква държавите да се проучат различни альтернативи. Директивата за ОВОС, която в момента се преразглежда в съвета, както и в парламента, но Предвижданията по нея са, че ако има различни альтернативи, те са проучени, държавата членка трябва да ни каже какви са различните альтернативи, които са били предложени и какви биха били последиците върху околната среда. Чисто економически аспект не е достатъчен при подобно проучване по ВОЗ. Ако властите ни кажат, че а, альтернативите не променят по никакъв начин ОВОз, тогава се взимат предвид економическите последици и се оставя поле за действие на държавата членка. Ако става ясно от това проучване, че а, имаме проблеми с околната среда, да, но в случая всяко, всяка държава членка си има поле за действие и избира в крайна сметка коя е най-добрата альтернатива. Благодаря. Искам също да знам. Надявам се, че ще оставите петицията отворена. Да искам да, да попитам цената, економическата цена на альтернативата, предложена от вносителите, е толкова голяма и разликата с а, първоначалния проект е толкова голяма, че не може да, да вземете предвид е, евентуално тази альтернатива. Знаем, че много често се използват економическите а, интереси, а именно най-ефтината альтернатива. И а, този аргумент понякога е много така еластичен и се ориентират всички проучвания за да натежат везните в тази насока. Какво мислите вие? Господин Карио Кастаня има думата. Аз съм а, член на другия колектив от Валде Моро. Чух, че въздействието на пречиствателната станция и цялата система за отпадните води в такава близост до зона на 2000, Натура 2000 няма да доведе до влушаване на местообитанията. Това са приоритетни зони. Има видове, които са много специфични, видове, които обитават солени местообитания и нека да ви напомня, че и а, Горското министерство в, на Мадрид написа една нота, която иска защитата на региона. Относно ОВОз и дали оценката е актуална или не. Общността на Мадрид предвижда, че когато е изтекла датата на давност на оценката, според нашето законодателство, трябва да се проведе ново такова. А, нека да ви кажа, добре, вие казвате ни, че ОВОС е коректна, но нека да ви кажа също, че имаме изтичане давност на този ОВОС и също трябва да помислим дали няма да засегнем зоната по Натура 2000. Тази альтернатива която предлагат носителите на петиция. Ние считаме, че даже да има такава станция за изпомпване на водата, тя няма да струва кой знае колко много. А ние дори не считаме, че има 100% нужда от подобна станция. Благодаря, каза председателя. В заключение, тук ще се изкажа като депутата, не като председател. Ще ви направя предложение. След като изслушахме позициите на всички страни, нека да кажа, че дебатът е много актуален. Никой не протестира също създаване на такава станция и има нужда от нея, но просто има проблеми относно местоположението им. Виждате, че альтернативите са а, скъпи, но пък от друга страна станцията трябва да бъде устойчива. Натура 2000 е зона, която всички искаме да запазим. Дори и правителството на Мадрид също е повдигнал този въпрос. А, нашата група Обединената левица направи голям брой предложения в парламентарен план, в социален план също, за да напомни, че най-вероятно трябва да направим прибягване към альтернатива. И тук се връщам на в ролята ми на председател и предлагам да ни се даде нужната документация и да имаме по-солидна такава аргументация и да оставим петицията отворена. Трябва да се разгледат много детайлно альтернативите. Стигаме до следващата петиция. Благодаря, разбира се, на двете а, е, организации ЕКО и е, екологисти, действия, за да можем да е, видим тези детайли. Сега стигаме до а, следващата петиция, 11 точка от дневният ред – Носителят на петицията не е тук. Това е Василис Хаджи Евангел с кипърско гражданство относно твърдение за нарушаване на правата на човека в Кипър. Давам веднага думата на комисията. Господин Висен Депан. Thank you very much, chair. I'll... Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда кратък. Първо, ще започна с очевидния факт, че Европейския съюз и комисията могат да действат единствено по случаите, които засягат договорите, а в случая а, хартата на основните права на Европейския съюз, съответствие с член 51 параграф 1, се прилага единствено във връзка с правото на съюза. Ние разгледахме петицията, консултирахме се с различните служби на комисията и от това, което получихме от тях, ние не успяхме да намерим връзка между темата, която третира петицията и европейство. В петицията се третират въпроси, засягащи правото на собственост, е, член 3 и 345 от договор за функциониране на Европейския съюз е, постановява, че правото на собственост е в изключителната компетентност на е, страните членки. От елементите, които видяхме, заключаваме, че случаят от изцяло национално е, естество. Разбира се, някои случаи, свързани с правото на собственост, могат да имат връзка с европейското законодателство, е, т.е. да съдържат или трансграничен е, елемент, и да имаме нарушение на правителство, от страна на правителството, нарушение на международното законодателство. До този момент ние не сме намерили такива елементи и за това ние смятаме, че комисията не може да продължи да разглежда случая, описан в тази петиция. Ако вносителя на петицията продължава да смята, че неговите права са е, нарушени, е, той има възможността да се обърне към Съда за правата на човека, ако са изчерпани всички национални средства. Председателя, благодаря. Има ли е, желащи да се изкажат от депутатите? Няма. В Европейския парламент се занимаваме с най-различни теми, свързани с Кипър. Винаги много внимателно сме разглеждали случаите от Кипър. Мисля, че трябва да оставим петицията отворена и да продължим да събираме информация. Сега продължаваме с последната петиция за нас, 1653 от 2010 година, внесена от Маркела Исея Цияка с кипърско друж... гражданство от името на Сдружение на майките беженки и разселените майки. Вносителката на петиция не е тук, затова давам думата на комисията. Първо бих искал да подчертая факта, е, че въпросите засегнати в е, е, комисията засягат европейското законодателство, са включени в хартата за правата на човека. И как, е, как, както се каза а, а, преди малко, тази харта се разглежда само когато а, а, е във връзка с договорите. Проведохме дълга кореспонденция с вносителя на а, петицията. И закрихме случая. Сега ще ви обясня защо стана ясно, че неравното третиране на мъжете и е, жените, е, засяга предоставането на социални придобивки, нещо, което не попада в приложеното поле на договорите. Е, получаването на социални придобивки не е обект на европейското законодателство. В подобни случаи страните членки са унези, които трябва да изпълнят своите ангажименти за това ние бихме искали да препратим вносителя на петицията към Европейския съд по правата на човек. Председателя? Господин Валеса, искате ли думата? Заповядайте. Разбирам, че това излиза извън рамките на нашите правомощи и задължения, но аз предлагам да оставим петицията отворена, докато получим отговор от а, а, Съда на Европейския съюз. Благодаря. Ние, ние всъщност останахме тук само двама, аз и господин Валеса, но а, приемам вашето предложение. По същия начин процедираме и с останалите петиции. Е, темите са достатъчно спорни, е, така че нека да оставим и тази петиция е, отворена и ще следим по-нататъчното развитие. Секретарията ми ми казва, че бихме могли да препратим тази тема към Комисията по правата на жените, за да могат и те да, да хвърлят едно око на случая. Прекъсваме заседанието до 17.30. Благодаря на вносителите на петициите и преводачите.